Арилento, инициамо. И така започваме. Добър ден на всички. И така, тази сутрин имаме обмен на, становища с госпожа Василиадо, координатор на Европейски съюз за борбата с трафика на хора и с Есоя Гатис – международен адвокат по повод Световния ден за борба с трафика на хора. Това всъщност се отбелязва на 30 юли. 2013 година държавите членки на ООН приеха една резолюция. В нея се обявява 30 юли за ден за борба с трафика на хора – един такъв ден, казва ОНЕ, е необходим, за да може хората да бъдат запознати с ситуацията на жертвите на трафика на хора и насърчаване на те, защита на техните права. Този трафик е едно от най-ужасяващите нарушения правата на човека, тъй като свежда човешкото същество до една стока. Какво прави хора, хората толкова уязвими, когато попаднат в ръцете на трафикантите? Това е много сложен въпрос и сложен отговор. Има бедност, въоръжени конфликти, природни бедствия, търсене на по-добър живот. Всички те могат да бъдат смятани за едни от основните фактори, които карат хората да напуснат дома си и така да се изложат на злоупотреби от страна на трафикантите. Имайки предвид сложността и естеството на това явление, изключително трудно е да се дадат точни данни за жертвите на трафика на световно ниво. За да се противодейства на това явление, Общото събрание на ОНЕ прие през 2010 година един глобален план за действие за борба с трафика с хора. Там се предвиждат конкретни действия да се попречи, да се защитят и да се подпомогнат жертвите, да се преследват съответните престъпления и да се засилят партньорствата между правителства, гражданско общество и частния сектор, включително медиите. Европейската директива от 2011 година за превенцията и борбата с трафика на трафика с хора и защита на жертвите всъщност е правното основание за действията на Европейския съюз. В същото време се назначава и координатор за борба с трафика, който отговаря за подобряване на координацията, сближаване на и координация на Европейския съюз, държавите членки и международните действащи лица. Общата асамблея на ОНЕ през 2017 година излиза с политическа декларация, в която признава, че беженците и мигрантите, които са част от големи придвижвания на хора, са всъщност по-голям риск да бъдат изложени на такъв принудителен трафик. Също така се поема отново задължението да се предоставя подкрепа на жертвите на трафик и да се попречи този трафик, а, да, особено сред лицата, които са обект на а, вътрешно разселване. 2016 година Европейския парламент прие резолюция за борбата а, срещу трафика на хора в а, външните отношения на Съюза. Докладчик бе а, Барбара Лохбилер. И така за мен е удоволствие сега да кажа добре дошли на нашите гости. Вече ви ги представих и за това давам незабавно думата на Мирия Василиадо, която е координатор за борба с трафика от страна на Европейския съюз за 10 минути. Thank you very much. Благодаря ви за поканата да участвам в този обмен на становища, за да отбележим деня за отбелязване на жертвите на трафика. Искам да благодаря на парламента за интереса, както и желанието да се приемат тези приоритети по трафика, както и резолюцията вече е спомената, ми, прията от парламента. Тя бе полезна, но в същото време се и използва значително много, за да се заложат приоритетите на Съюза и връзката им с външното измерение. Така че благодаря ви. Съобщението, което приехме, бе приветствано, особено от мрежата на националните докладчици за борбата с трафика, гражданското общество в Европейския съюз, всички НПО, както и много от членовете на Европейския парламент. Новото съобщение се съсредоточава върху превенцията. Ще кажа съвсем малко по него. Три приоритета имаме, ще говоря само по един. Първият е да се засили борбата срещу организираните престъпни мрежи и да спрем веригата на трафика. Върху това ще говоря и днес. На второ място по-добър достъп и реализиране правата на жертвите. Знаем, че жертвите имат права и този парламент направи така, че те да бъдат гарантирани. Въпросът е как да бъдат достъпни и как да се гарантират на национално ниво. И на трето място, почерпихме тук от резолюцията, е да имаме консолидиран отговор не само в рамките на Съюза, но и извън него. Тоест, укрепваме външното измерение на своята работа. Всичко това правим, винаги имайки предвид приоритетите, които са свързани с това да разберем повече за този феномен и да имаме последователност между финансирането и политическите приоритети. Това е най-сложната задача. Тук ще се съсредоточа и днес. Знаем, че трафикът е сериозен тип организирана престъпност. Това го пише в учредителните договори. И също така почива върху факта, че има сложно взаимодействие между търсенето и предлагането. Тоест, аргументът на Европейската комисия е, че може да има много проблеми по света, комисията говори често по това, но няма трафик, ако няма печалба и ако някой няма желание да се възползва от уязвимостта на други. Когато говорим за пари, не говорим само за парите на трафикантите. Говорим за средства в незаконния сектор, законен сектор, който се занимава с незаконен бизнес и законен сектор, който се занимава с законен бизнес. Всичко всъщност трябва да се съсредочи върху превенцията. Това не трябва да се случва. Не само в държавите по дестинация, но и държавите по происход. И нека обясна какво имам предвид. Това, пред което сме изправени за съжаление, всъщност е безнаказаност за извършителите и онези, които използват услугите, така да се каже, на жертвите. Това, което иска да направи Европейската комисия е да спре тази култура на безнаказаност за всички тези, които участват в така наречената верига на трафика. Какво разбираме под верига на трафика? Тази верига може да започне от самото семейство на жертвите. Може да включва законен и незаконен бизнес. Може да включва онези, които се възползват от услугите на жертвите. Що се отнася до граждани от трети страни, това може да са хората, които довеждат мигрантите в Европа и онези, които, знайки или не знайки, използват услугите на жертвите. Например, имаме млада жена, понякога дори дете, например, да кажем от Нигерия, ще кажа защо използвам Нигерия за пример, която пристига в Брюксел. Пред дома ви за да се случи всичко това, а, с участвали много други действащи лица и на всеки един етап тази верига може да бъде скъсана. Ние сме приели, че ако някой е уязвим, очаква се те да бъдат експлуатирани. Аз искам да поставя това под въпрос, защото някой уязвим един вид трябва да го експлуатираме. Защо? Казваме, има толкова жертви заради климатични изменения, неравенство между половете и така нататък. И тези хора биват експлуатирани. И аз питам, експлуатирани, това ли правим ние, когато някой е уязвим? Виждате уязвима жена, какво правите с нея? Ми дайте да експлуатираме. Същата млада жена може да бъде в Рим, в Брюксел 11 часа вечерта и това съм го казвала многократно. Тя е млада, ясно, че е различна, наполовина е облечена, наполовина е гола, на улицата е. Може да направим две неща. Може да я попитаме, мога ли да ти помогна, мога ли гладна ли си, което би било по-човешко, или да попитаме колко ще ми струва и някак си приемаме за даденост, че е окей okay да попиташ колко ще ми струва. Комисията иска да обърне тази тенденция и да промени тази култура на безнаказаност. Един от ключовите ни приоритети е да насърчаваме държавите членки да криминализират, внимавам как го казвам, защото това го пише и в директивата, държавите членки трябва да помислят дали не могат да криминализират поведението на онези, които, знайки какво правят, използват жертвите на трафика. Това означава, че няма друго престъпление по света, при което извършителят знае какво прави и го прави, това не е престъпление. Как да променим тази култура? От 14 до 17 година имаше 600% на увеличение на броя на нигерийски момичета, които се смята, че са жертви на трафик от Международната организация за миграция, използват централно средиземорския прът 9000 момичета. Основната част от тях са нигерийци, които идват от Едо. Обещани ме добър живот, разбира се, това не е така. Но защо? Защото има голям пазар. Крайна сметка са нужни двама, за да се завърти този кръг. Тоест има и търсене, има и предлагане. И те са свързани във всеки един момент. Друга служба на ООН показва, че грос, вътрешен продукт показва, че колкото е по-богата държавата по дестинация, толкова по-голям е делът на хора от по-далечни държави, които са пристигнали. Тоест, колкото сме по-богати, толкова по-голям шанс е да експлуатираме хора, да използваме тяхната уязвимост и да искаме по-ефтини услуги. Много е странна тази логика. Често чета за новите роби, секс рубини и така нататък, но никога не чета за онези, които управляват този пазар, онези, които създават търсенето за такъв тип роби. Казваме, 9000 нигерийски момичета са влезли в Европа. Как влизат 9000 или как напускат една страна без някой да забележи? Кой контролира напускането на страната и от другата страна? Кой използва тези момичета? И така, приключвам. Малко математика. Говорила съм по този въпрос и в други. Така, 9000 момичета, 2016 година само. Това са онези, които Международната организация по миграцията споменава. Нека да кажем 30 евро на вид злоупотреба. 5 клиента на ден. Понякога са 20, но аз ще кажа 5. Нека да кажем 350 дни 2016 година. Половин милиард евро. Само за транзакцията между този който изнасилва, ще го нарека така, и жертвата, която получава нищо от тези средства. И тук не можем да говорим за ограничителни миграционни политики, отворени граници или каквито и други аргументи. Трафикът е факт и той се случва, защото от него се печели. Две трети от жертвите са, над, са от държави членки на Съюза. Това е вече друг разговор. Става дума за пари. И става дума за факта, че ние си затваряме очите, без да се притесняваме, че хората са уязвими, ерго те могат да бъдат експлуатирани. Тази логика трябва да бъде прекъсната. Тук говоря само за един вид експлуатация, за една година по един маршрут, един път, под който идват. Представете си всички видове експлуатация за мъже, за момичета, за момчета, из целия Европейски съюз и отвъд него. Представете си печалбите. Ако не си плащаме данъците, веднага някой открива, че не сме ги платили. А как се губят милиарди? Как на този пазар изведнъж те изтичат и никой не ги забелязва? Това са половин милиард. И говоря само за тази операция. Къде са тези пари? Това, което иска да направи Европейската комисия, е да намери тези пари, да спре тази култура на безнаказаност от момента, в който семействата по происход се появяват до човека на улицата, който иска да експлуатира друг човек, защото те са уязвими, без изобщо да се вълнува а, какво се случва. Минала, миналата седмица, не, преди две седмици, 10 агенции на Европейския съюз, и много се гордея, че мога да го кажа, подписаха съвместно а, споразумение за борба с трафика, с новия мандат на различните агенции. Това е изключително важно, когато говорим за външното измерение. Това е изключително важно за Европейския съюз, това е част от координационната дейност, която извършваме и е също така от основните резултати, които искаме да постигнем. Имаме агенции, които се занимават с основни права, джендър и така нататък. Всички работят заедно. Може да го намерите на вебсайта, това, което показвам в момента, и то показва приоритетите ни по трафика. За мен това е отлично постижение. И в заключение, ще излезем с втори доклад за борбата срещу трафика. Аз се го изготвям а, по 20 член на Европейското законодателство. Благодаря на държавите членки, че подадаха информация. Оценяваме напредък, излизаме с нови статистически данни. Това ще стане преди края на 18-та година. И също така ще се отчетем по всички действия в съобщението. Това е края на моето изказване. Обръщам се с апел. Нека да работим заедно, за да спрем тази култура на безнаказаност и да започнем да задаваме въпроси и да спрем да мислим, че факта, че хората са уязвими, де-факто означава, че ще бъдат експлуатирани. Трябва да бъде обърната тази логика. Благодаря. Thank you, grazie. Grazie. Благодаря за изложението. Сега да изслушаме. Есохе, агати се, 10 минути и за вас. Добър ден. Благодаря много. Благодаря на Комисията по човешки права за буканата да участвам в това изслушване. С удоволствие ще предоставя информация и ще се застъпя за стотиците хиляди жени и деца, които нямат глас, които не могат да говорят за себе си. Както бе казано, бедността и други обстоятелства подтикват хората да мигрират. И те мигрират, защото условията, в които живеят, са невъзможни. По този начин те стават уязвими. И е, жените са най-големите жертви. Бедността е от женски род, защото жените са тези, които понасят най-голямото бреме на уязвимостта. Аз съм председател и основател на организация, която предоставя услуги за жертви на трафик в Италия. Аз съм посещавала много от лагерите за бежанци – в Сицилия, например, в лагера Минео. Там се срещнах с стотици нигерийки, освен всички тези, с които работим. И следва да си зададем въпроса. Ако тези хора са наясно какви са рискове поемат при пресичането на Средоземноморието и а, отговорът е да, те са наясно, каква е альтернативата? Альтернативата им е или да умрат бавно, или да направят опит да пресекат морето, където си представят, че живота ще е по-добър. И те се озовават в редица ситуации. Е, става дума за е, нигерийките – Очертали сме така няколко вида практики, които се използват, за да може тези, които ги експлуатират, да си свършат работата с минимално инвестиции от към време и енергия. Нигерийките там е ясно, че физически няма нужда да бъдат контролирани няма нужда да се правят никакви усилия в такъв смисъл, защото те се подчиняват на определени практики, е, които се използват от е, тези, които ги експлуатират е, и се възползват от тяхната неграмотност, за да накарат тези жени да, ги, да им се подчиняват. Те взимат част от ногтите им, от косата, от белето им, карат ги да пият нещо, карат ги да се закълнат пред някакви уж традиционни храмове, че ще се подчиняват. Да се подчиняват означава всичко. Включително да плащат големи суми. Примерно 40 000, 60 000 евро трябва да бъдат изплатени от тях в много кратък срок. И това, което в Европа се нарича миграционна криза, и подходите към нея са подходи е, в е, спешна ситуация, извънредна ситуация, т.е. Е, да се реагира бързо. Но тези ситуации е, съществуват вече от 30 години. Е защо нищо не бе направено в този период е, да се реши проблема по систематичен начин? Защо не се погледна към първо причините? Защо тръгват хората да мигрират? Европа и Запада харчат милиарди за отбрана, за затваряне на границите. Но Независимо е, до каква степен се опитвате да затваряте границата, да издигате стени до небето, ако трябва, е, хората ще се движат. Хората се придвижват и ще продължат да го правят. И тогава въпросът е как да избегнем този тип движение, тази миграция, да не доведе до кризите, с които се сблъскваме сега. Как да го направим? Защото е, и на Запад има експлоатация на хора. И то експлоатация на различни нива и, и трафик на различни нива. Въпросът, който трябва да се зададе е как да предотвратим това. Има организации, подобно на моята. Ние работим с минимални ресурси, за да може от една страна да обръщаме внимание на хората, които са доведени до Европа, да им дадем подслон и покрепа, за да могат да възстановят разрушения си живот – но обратната страна на монетата е да се обърнем към първо причините, да отидем в страните по происход, да разберем защо се случва това, какво може да се направи на място, за да не тръгват тези хора. Причината, по която те тръгват, е, че там, където са, те нямат възможности, не виждат бъдеще за себе си и за семействата си. И след това а, с социалните медии, информация в реално време, където те виждат как живеят хората в други части на света, естествено, че те искат да имат същото. Ние всички сме хора. Всички се стараем да подобрим своя живот. И е, ние предоставяме услуги е, като подслон е, на жертвите на трафик, подкрепяме ги да научат езика. Но това е една а, много временна а, мярка, която по никой начин не запушва голямата пробойна. Все повече хора ще идват. Затова въпросът е как да се справим с този проблем в страните по происход. Една от тези страни е Нигерия. Аз е, от тази страна аз доста често съм там, за да разговарям с организации и да видим какво може да се направи. Ние създадохме заедно с други жени организация за развитие. И тя работи в един от основните региони, откъдето се набират жертвите на трафик. И е, тези хора идват не защото проституцията е в културата им, а защото е, всъщност по, по колкото и странно да звучи, а, е, първите жени кои, от Нигерия, които се озоваха в Европа, са дошли а, е, за да продават луксозни стоки но са открили, че всъщност търсенето е друго. Търсенето е на скъпоплатени сексуални услуги. И е, този проблем трябва да бъде решен. Колегата, която говори преди мен, е, каза, че добре е да искаме държавата да криминализира тези, които всъщност използват услугите на предоставящи на жертвите на трафик. А, само, че колежката каза, които а, съзнателно или знаеки какво правят, използват тези услуги. Аз мятам тази оговорка да се махне, защото а, всички, които им се налага да продават тялото си, в огромна част от случаите, за тях това е възможно за оцеляване. И те ще отрекат, че са жертви. Ние се опитваме в Нигерия да преодолееме е, именно тези е, първо причини, да се преодолее е, крайната бедност, да плащаме примерно сметките им за здравеопазване, да се опитваме, макар и по малък начин, да окажем някакво въздействие в техните страни, родни страни. Много важно е да се говори за самите жени. Много често те са тези, които могат да ни кажат какви са решенията. Те знаят какво ги е принудило да се озоват в тези обстоятелства. И те са най- точните хора, които могат да ни кажат как да решим проблема. Може би сте наясно. В Бенин техен крал така предприе една много важна практика, именно всички ритуали, които се използват за да подчиняват жените, ги обвини за нереални, че те не могат да ги задължават жените да се чувстват задължени да изпълняват. Това е много важно. Тук в Европа едва ли се възприема като толкова важен знак тази мярка, но за жените е изключително важно, защото те чувстват сега своите права, това, че имат право да не се подчинят на ритуала, който е изпълнен спрямо от тях, им дава свобода. А, също възможността да получат е, подслон е, е много важна. Е, липсата на подход кара някои от жените също да търсят начин да се върнат. И трябва да има законен начин да се осъществи това връщане. Необходимо е да се в страните по дестинация като Италия – да стане ясно, че ако жените искат да се върнат, ще имат защита или закрила за това. И когато се върнат, ще имат съответната подкрепа. И в заключение мога да кажа следното. Трябва да се подкрепя развитието на страните по происход. Когато говорим за така наречените економически мигранти, трябва да се посрещнат търсените на социалните измерения. Трябва да има национални механизми за единен подход за подкрепа на жертвите на трафика и също така повече подкрепа от други страни от Европейския съюз към страните на границата, като Италия и Гърция. Благодаря. Господин Брукнер, заповядайте. Благодаря за вашите изложения, които много ме развълнуваха. Имам няколко въпроса. Първо, ако една жена в Германия, да речем, може да избяга е, от е, опеката си на сводника, заплашва ли я физическо насилие, тъй като бандите на сводниците работят в взаимодействие и жените може би се страхуват за живота си. Мисля, че трябва да се даде възможност на жените да избягат от тази зависимост. Второ, ако една жена поеме риска и успее да избяга от публичния дом в Германия, тя би била депортирана веднага. Нали можете да си представите какво се случва с тези жени? Тези жени не могат да се върнат. Ако се върнат у дома, те ще бъдат дъмгосани като проститутки и ще бъдат изолирани от местната си общност и затова те трябва да останат в Германия. Аз работя в Германия с организации, които работят с такива жени и жените би трябвало да могат да получат информация за условията в Европа. Според мен това би било много, силен, много мощен лост. Не бива тези жени да бъдат връщани обратно. Те нямат основание да искат обежище, но не могат да бъдат върнати. Освен това, работите ли с организации в Европа като Салмуди? Ако имате ли контакти с тях, Трафикантите са много хитри. Те винаги намират нови маршрути, нови методи за експлоатация. И бих искал да, бих искал да ви попитам какво се променя. Няма полза от. Ако продължаваме да, под, да действаме по един и същи начин, тъй като трафикантите са много изобретателни. И кое е най-голямото ви предизвикателство в работата, особено в Европа, Барбар? Благодаря. Благодаря за този разговор. Благодаря за работата ви. Имам няколко въпроса към госпожа Василиадо. Имахме стратегия Имаме стратегия от 2016 година и на тази основа се разработва съобщение. Но в бъдеще ще има ли нова стратегия в борбата срещу трафика на хора и ако има, за кога е предвидена? Още нещо, което не чух в съобщението. Предвиден ли е някакъв график за изпълнението на мерките? Казахте, че до края на годината ще изляза статистически данни, но как стоят нещата с а, другите мерки? Те обвързани ли са с някакви срокове? Ние в Европейския парламент а, трябва да се постараем сроковете да се спазят и освен това ще може ли комисията в края на годината да ни предостави информация – за това, кои мерки са изпълнени. Вие казахте, че е много важно да се установи къде се насочват печалбите от тази експлоатация. В парламента също държим на този въпрос и комисията също смята, че това е важен въпрос. Е, предприемат ли се мерки? Е, осъществяват ли се финансови разследвания? Е, имуществото на извършителите натрупано от експлоатация, замразява ли се, конфискува ли се? И освен това, жертвите на трафика на хора, очевидно, те не получават никаква компенсация за своите мъки. Има ли някакви планове за това, ако бъдат конфискувани парите на трафикантите, дали могат те да се предоставят за подпомагане на жертвите? Говорихте за това, че трябва да се разбие веригата. Имат нещо по-конкретно. Можете ли да ми кажете нещо по-конкретно? Вчера Говорихме за какаото и за кафето и говорихме за повече прозрачност в веригата. Разбира се, с публичните домове нещата са по-трудни, но може би трябва да подходим в рамките на трудовото законодателство. Сега в на документи ние казваме, че на външните граници служителите трябва да бъдат специално обучени, за да разпознаят дали тези, които идват са политически бежанци или економически мигранти или жертви на трафик. Нашата политика с, има за цел единствено да се изолираме. Но дали не би било полезно да идентифицираме жертвите? Имате ли опит и бихте ли споделили как бихме могли да идентифицираме жертвите? Освен това, казахте, че сега искате да се въведат повече мерки, за да се провери дали страните, с които работи Европейския съюз, се променят. Тоест, кои са тези страни? Има ли повече гъвкавост в сравнение с миналото? Господин Остревичус, благодаря, господин председател. Всъщност, мен ме интересува положителния опит натрупан в държавите членки, а и в глобален мащаб. Е, дали има страни, които са установили сътрудничество на двустранно, регионално или по-широко ниво, до каква степен се прилагат тези практики а, с, към а, по отношение на трети страни? Прави ли се нещо по този въпрос? И аз искам да добавя няколко общи коментара. Ние днес сме приели норми, директиви, декларации на Европейския парламент и заедно с това европейската политическа, европейския политически контекст се променя. И бих искал да ви попитам дали промяната в политическата рамка – не създава пречки за възможността за сътрудничество между страните по происход, транзитните страни и страните крайна цел, защото има опасност от сериозни последици. Ще започнем с вас. Благодаря. Много въпроси бяха повдигнати. Ще се опитам да отговоря до максимална степен. Имаме приюти за жертви на трафик и те съществуват в цяла Европа. Имаме нова платформа за гражданското общество срещу трафика. Там участват над 100 НПО. НПО, което споменахте, е част от платформата заплахите срещу жертвите не са непременно физически, това може да е чрез заплахи срещу семействата. Възможно е семействата да ги експлуатират. Експлуатацията е, приема различни форми, когато трябва да платиш 30 000. Представете си колко пъти трябва да понесеш физически тежко посегателство, за да изплатиш тази сума. Някой казва, че това е като е, като робство. Е, държавите членки би трябвало да предлагат е, възможности и да има центрове услуги, към които да се обърнат тези жертви. Има директива от 2004 година, която третира въпроса за гражданите на трети страни. Тази директива не се използва в достатъчна степен. В края на 2018 година ние ще публикуваме доклад за напредъка в Европейския съюз. Там ще има раздел посветен и на връщането. Ще има конкретен анекс. Жертвите за на трафик и имат право на безусловна помощ. Да, разполагаме с инструменти. Говоря само за трафик, не говоря за незаконната миграция. А, по, понякога тези явления са свързани, когато две трети от жертвите са от Европейския съюз. Не можем да кажем, че незаконната миграция е единственото, което е свързано с трафика, но и имаме закон, не говоря като еврократ, вие споменахте НПО-тата. Те ще ви кажат, че имаме чудесно законодателство. Европейския парламент се е погрижил да имаме чудесно законодателство. Проблемът е, че то не се е спазва напълно. Аз не смятам, че имаме нужда от нови закони. Имаме нужда от спазване на законодателството. Имаме доклад за транспонирането и открихме областите, в които има нужда от допълнителни усилия. Нямаме нова стратегия, вярно е. Има европейска стратегия от 2012 и 2016 година. Логиката е, че тези приоритети са все още валидни. И имаме целенасочени европейски дейности. Това не, това не отговаря на въпроса имаме ли стратегия или не, но има и... Но аз питам депутати и други представители на институциите, искате ли в това съобщение да има нещо, което, е, което все още го няма? Отговорът е не, имаме. Вътре е включено всичко. И тогава възниква въпросът кога ще се реализира на практика. А, в, към края на 2018 година почти всички дейности ще са ще са започнали и всъщност комисаря Аврамополис настоя за това да се направи равносметка в Европейския съюз. И а, в този доклад а, ние ще докладваме за всяка конкретна дейност, просто защото искаме да представим информация на парламента за финансовите разследвания и имуществото. Това е най-сериозният въпрос. Ние трябва да намерим парите. Не е не само за трафикантите, но и за всички незаконни дейности. И аз винаги задавам един въпрос. Кой кара рейса? Има 9000 нигерийски момичета. Някои са в Брюксел, някои са в други европейски градове. Е, как са стигнали до тук? Тези шофьорите на рейсовете, къде са? Те не са ли правни субекти. И да се върна на вашият въпрос къде да спрем, къде да прекъснем веригата. Където и да я прекъснем, все добре. От момента, в който експлоататорите в страната по происход, да речем щата Едо, някой експлоатира а, хората там, ние го приемаме за нормално. Е, ти си експлоатиран, ще, ще, ти си уязвим, ще те експлоатирам. Онези, които са в Либия, много от тях са бедни. Някои знаят, че ще бъдат прехвърлени незаконно. Някой ги прехвърля в кораб, някой ги експлуатира в Либия. Къде спят тези 9000 момичета? ако имаш апартамент и го дават под найем, ако имаш апартамент и го даваш под найем и там дойдат 10 нигерийски момичета, няма ли да зададеш въпрос? Някой трябва да сложи край, да речем. А, религиозният лидер в щата Едо, ами да спре шофьора на рейса, а, да, да спрем този, който управлява кораба онзи, който кара момичетата в Брюксел, онези, при които са отседнали момичетата. Хубаво, където и да прекъснем веригата, ще бъде добре. Където и да спрем финансовия поток, все ще е добре. А, ние. А, защо смятаме, че просто защото всичко това се случва, това се приема като нещо нормално. Ако видите беден човек на улицата, ще си кажете ли, ами той е беден, ела да ми изчистиш къщата без пари. Държавите членки, чрез политическия цикъл, правоохранителния цикъл, в рамките на Европол, в Хага, са определили финансовите разследвания като приоритетни. Ние работим с тях. Държавите членки участват а, а, също много активно. Ние финансираме една мрежа и сме свидетели на това, а, че интересът се засилва. Специалният съветник на председателя Юнкер за компенсирането на жертвите на престъпления – работи по-конкретно върху компенсирането на жертвите на трафик на хора. Ние работим и с частния сектор. Е, в Европейската комисия не може да приема законодателство. Фирмите се регистрират в държавите членки, на в Европейския съюз, така че държавите членки са тези, които трябва да предприемат мерки, като прилагат закона. Имаме насоки за идентификация. Те са много ясни. Ако някой ми каже, че имаме нужда от нови насоки за идентифициране на жертвите, няма да се съглася. Когато едно 14 годишно нигерийско момиче на улиците в Брюксел в 11 часа през нощта, нямаме нужда от насоки. Ние трябва да сложим край на културата на безнаказаност. Европейската комисия няма правомощия в областта на експлоатацията, но тук става дума за принуда, за трудова, за трудово, трудова експлоатация, принудителен труд. Когато един закон казва, че не можеш да участваш, законът има нормативна сила. Фактът, че нещо съществува е много важно. Как е възможно да има закон за забрана на тютюнопушенето, който доведе до намаляване на тютюнопушенето, но е възможно да се купуват и продават човешки същества. Всъщност, ние насърчаваме а, културата на безнаказаност, защото това е престъпление, в което рискът е нисък, а печалбите са големи. Е, защо да не го правим? 9000 момичета. Използвам този пример заради колегите до мен. Може, но това, което каза, може да се отнася е, с стотици хиляди жертви. Тези 9 хиляди момичета. Пет потребители на ден. По 9 хиляди, по 350. Говоря за... Покажете ми един, който е бил изправен на съд за това, че е посегнал на момиче. Знам как изглежда. Аз е момиче и зна... дъщеря знам как изглежда едно 12 годишно момиче. Защо няма нито един изправен на съд? На това трябва да се сложи край. Е, след, а не да се казва, има трафик, защото има клиенти. Жертвите идват от някъде. Вие казахте как точно става от момента, в който напуснат къщата си до изнасилването на улицата, защото и това се случва. И културата на безнаказаността, търпимостта към експлоатацията и към необходимостта от експлоатация трябва да се прекрати. Е, последният е, въпрос е, беше за положителен опит. Да, имаме съвместни разследващи екипи, за да могат страните по происход и за крайна цел да работят заедно. А, работим в тази посока. Мисля, че ще спра до тук. Пет минути за вас. Няколко думи когато говорим за връщането, самите жени, когато искат да се върнат, получават нашата подкрепа, за да се върнат по безопасен начин. Това не се налага. В много случаи има а, хора, които искат да се върнат, а, но ги е страх, защото не знаят как, при какви условия ще се върнат. А, сега за промените на политическата ситуация в Европа, както казва председателят. Аз мисля, че политическата воля ще трябва да бъде движещата сила – дори и онези, които гледат на нещата по различен начин, ако не подходят към проблемите по прагматичен начин, ще доведат до създаването на още по-трудна ситуация. И И така, въпросът опира до прагматизмът и политическата воля. Благодаря. Благодаря на а, двете събеседнички за тази дискусия. Тя е, ще бъде много полезна и в бъдещата ни работа. Благодаря и приятен ден! помните, И така, колеги, започваме втората част на днешното заседание. Е, Имаме обмен на становища И така обмен на становища с Годуино Басеки, изпълнителен губернатор на щат Едо, Нигерия, и професор Инка Уморокбе, председател на групата за борба с трафика на хора в щата Едо. Нигерианците са една от най-голямата група. Извинете, нигерийците са една от най-големите групи, които мигрират от Африка към Европа. И щатът Едо всъщност е мястото, от което произлизат, проистичат, идват голямата част от тези хора и които са жертви на трафика. Ще чуем и причините, поради които това се случва. Много се радвам, че мога да кажа добре дошъл на нашите гости. Имаме членове на нашата комисия, които бяха на посещение в Нигерия. Те имаха възможност да се срещнат с нашите гости, господин Обасеки по-специално. Те бяха впечатлени от истинските усилия, които се полагат от щата Едо, за да се подобри положението там за да не усещат хората нуждата да тръгнат да мигрират към друг свят. Членовете на Европейския парламент научиха за различните дейности, за специализираната група, която се бори с трафика на хора. Затова се радвам, че тук е председателя на тази специализирана група, професор Оморогбе. Тя не е само председател на тази група или звено, но е и главен прокурор и комисар по правосъдието на щат Едо. Мисля, че сега е до най-добре да дам думата на нашите гости. Заповядайте, господин Обазеки. Thank you very much. Uh, <clears throat> sorry, uh, I come from Nigeria. Благодаря, аз съм нигериец. И там протокола като че ли не е най-силната ни страна, затова не знам точно как да се обърна към вас. Така или иначе, искам да благодаря на подкомисията за тази възможност да говоря пред вас и да кажа какво правим ние като щатско правителство за справяне с нередовната миграция и трафика на хора както току-що бе казано. Штатът Едо е происход на около 60% от лицата обект на трафик, които излизат от Нигерия. Ако видите населението на Нигерия в контекста на континента, тогава вече ще разберете кризата, пред която сме изправени. Силно знаете, ние сме един от 36-те щати в Нигерия. 4,5 милиона души живеят тук. Ние сме в сърцевината на страната, чисто географски. Имаме богата история, култура. Ние сме били всъщност сърцевината на импари, импери, империята, извинете, на Бенин. Okay, <laughs> thank you. Благодаря ви. Чувате ли ме по-добре сега? Това, което ще се опитам да направя много бързо сега, е да се възползвам от слайдовете, които имаме, за да създам контекст. Преди да обясня конкретно какво правим, нека първо да видим как се променят елементите на кризата. Миналата година направихме едно звено, за което вече се говори на поднационално ниво, макар че федералното правителство вече има национален орган, който се занимава с това, т.е. бори се с трафика на хора. Ние като щат решихме да направим същото, защото въпросът с трафика е изключително важен за нас. Затова създадохме това специализирано звено, ръководено от генералния секретар, а, извинете, а, министра на правосъдието. Това звено работи много активно. Когато създадахме звеното, Европейският съюз заедно с Международната организация по миграцията, МОМ, започна да репатрира нередовни мигранти. От тогава до сега сме получили, при нас са върнати 3703 лица, най-вече от Либия. И това, което направихме всъщност е да използваме тези данни, които събрахме от тези хора, които бяха върнати, като анализ на това, което се случва. Раздадахме анкетни формуляри за да получим лична информация, информация за родителите, как са се придвижили, както и опитът, за да започнем да документираме и да разбираме естеството на кризата, пред която сме изправени. От данните, които сме събрали, първо забелязваме, че има повече мъже, които са обект на трафик от жените. От а, тези 3000, които споменах, 2693 са мъже. Когато зададахме медицински анкетни форми, за да разберем какво се случва, виждате цифрите. 8 с психиатрични проблеми, физични, физически уреждания петима. Останалите неща, които трябва да споменем, че нашият щат, макар че оттам произлизат повечето хора, не е само източник, но той вече е и транзитен щат за вътрешно придвижване на хора, които искат да, да мигрират в страната. Що се отнася до о, схемата? Интервюирахме тези 3258 човека. Те от тях 80,1% са напуснали храна, страната по собствено желание. Тоест, за разлика от миналото, те не са били принудени. Никой не ги е убеждавал. Сами са решили. Само 18,4% са набрани от така наречени спонсори. Ако погледнем как се движи миграцията, голямата част от тези хора, както казах, са мъже и са независими. Ако погледнем възрастовите групи, виждаме, че голямата част от тях са между 18 и 30 годишна възраст. Много малко по-възрастни и малко са под 17 годишна възраст. Това са данните, с които разполагаме. Що се отнася до образователния ценз, Част от тях а, имат образователна степен, която е по-висока, но останалата част имат обикновена диплома. Т.е. завършили са гимназия, 6 години основно образование, 6 години а, гимназия или техникум, а някои още 3 години специализирано техническо. Голямата част от тях, над 50%, не са учили след 12 клас. Тоест, приключили, ученето им е приключило в 12, час, а, 12 клас. А 500 са завършили само основно образование. Тоест, голямата част от хората, над 50%, са хора, които имат образование. Получили са някакво образование. Когато им зададохме въпроса какво ги е накарало да мигрират. Виждате, че обикновено това е натиск от приятели, някой приятел им е казал. При мъжете. 2672, не, извинете. За мъжете най-вече натиск от познати и от среда. Сега, при жените мигранти. При тях около 50% от, те са, от тях са омъжени, т.е. имат семейства. Преди да тръгнат, вече са създали семейство. Много малък процент от жените е, не са. Голямата част от мъжете които мигрират, обаче не са женени. Когато погледнем начина по който се пътува, се забелязва, че кризата започва да се случва през 2017 година, защото между... Защото анализът на данните показва, само, че само четирима са пътували до 2005. След това има увеличаване малко на цифрите следващите 5 години. И 2016 година вече има огромен скок в броя заминаващи. 2017, миналата година, годината след като ние поехме управлението, се стига до тези кризисни цифри. Когато анализирахме допълнително причините за пътуване, над 50% казват економически натиск, следващата причина натиск от семейството, отново под този натиск от семейството са економически обстоятелства. Сега нека да погледнем маршрутите, които те следват Обикновено агентите идват от градовете, убеждават ги, че ще им намерят работа в Европа, карат ги да платят в някои случаи 1000 евро, но между 500 до 1000 евро. Между 20 и 40 дни им отнема от Бенин, отиват в транзитен град, който се нарича Кано – Оттам се качват на други автомобили и започва пътуването. Питахме ги за това как са пътували. Голямата част от тях са видели някой по пътя да умре. Дали от болест, дали от е, обезводняване, дали по насилствени причини. След това ги питахме къде биха искали да стигнат, къде ще отидат всъщност в зависимост от агента, който ги обслужва. Голяма част от мъжете, дори жените, казват, че отиват в Италия. След това Германия за мъже, Франция, Испания и Австрия. Това е за мъжете. За жените Италия, Франция, Германия, Испания и Австрия в този ред. След това ги питахме каква им е била професията или работата, преди да заминат. 90% от тях са имали много добри професионални умения преди да заминат, от които може да се прехранват. Голямата част от тях са се занимавали с строителни дейности, заварчици, моделиери. Ето виждате тук анализ на това с какво са се занимавали. Тоест тези хора не са били от най-бедните. Не може да кажем, че те са имали, не са имали, извинете, нищо преди да тръгнат. Също така се опитахме да разберем местните органи на властта какво правят т.е. от местата, от където идват тези хора. Заради организацията в ЕДО, ние имаме едно от най-големите органи самоуправление, но голямата част обаче не са от тези големи места. Те тръгват от селата, от онди оре идват най-много. Те са на около част от големите градове. Т.е. какво правят? Те идват от малки села, където няма добро управление. Час и половина е най-близкия град. Заселват се в покрените на този град и оттам тръгват. След това, происхода. Ако погледнем тези две местни управи, това е около една четвърт от земята на целия ни щат. Там няма нито един банкомат и нито една банка а, в а, тези самостоятелни райони. Т.е. економическите обстоятелства в тези райони наистина не са добри. Също така анализирахме градовете, откъдето идват тези хора. Виждате списък, откъде идват жените. И откъде мъжете и жените всъщност идват. Това, което се опитвам да направя в този анализ е следното. Въпросът за трафика на хора и нередовната миграция се променя. Много обезпокоителен, кризисно вече е положението. Ако погледнем демографското състояние на Нигерия, много млади хора вече смятат, че могат да се спасят посредством миграция. И ако не спрем тази тенденция, и то бързо, то тогава те ще заминат. Какъв да е отговора? Разгледахме от четири измерения този въпрос. Първо, за онези, които са мигрирани или са били обект на трафик, как да ги управляваме? Как да ги върнем? Какво направи нашето щатско управление? Първо казахме, имаме проблем. Това беше първият ни отговор. Признахме, че има проблем. Когато водих кампания за губернатор, никой не искаше да говори за това, чисто в политическите кръгове, но днес като правителство ние казваме, миграцията е проблем, това е наш проблем и не е добре за младите хора, дехуманизира ги и ние трябва да се справим с това. Първата стъпка беше да приемем, че има проблем. На второ място. За онези, които съзнателно или несъзнателно са се подали на натиска и са били обект на трафик и, искат, и се връщат, трябва да проявим съчувствие, разбиране и трябва да управляваме добре процеса на връщане – трябва да покажем, че на летище могат да бъдат посрещани, след това да бъдат обгрижени, да им се отпуснат някакви средства, когато пристигнат, да се направят медицински прегледи, да се види как са със здравето и да бъдат реинтегрирани умело. Първите 90 дни им даваме суми, за да се издържат, обучаваме ги за съответни работни места, за да се интегрират в обществото. На второ място, ние се питаме какво като правителство трябва да направим, за да ограничим нередовната миграция и трафика на млади хора. От данните, които видяхте, основният двигател са економическите обстоятелства, липсата на работни места. И затова решихме да разработим програми, за да обучим младите хора, да им дадем необходимите умения. The, the, the Голямата част от тях са от 18 до 30. За онези, от, всъщност образователна система, в която са израснали, е, не е работила добре. Обучени са от преподаватели в училища, които не са били на достатъчно високо ниво. Тоест няма пригодност за заетост. Трябва да ги преквалифицираме, да им дадем умения дори за живота, да ги обучим в предприемачески умения, унези от тях, които могат да има макро, микрофинансиране, да си създадат фирми. Така че в краткосрочен план се опитваме да преквалифицираме тези хора – в дългосрочен план ние инвестираме в нашата образователна система и то основната такава, като използваме повече технологии, за да може учебният план и програма да се подобрят и основното училище да обучи добре новото поколение. Третият аспект на отговора е тази специализирана комисия, която казах, че ние създадахме. На национално ниво има комисия за трафик и ние като щат решихме, че това е голямо предизвикателство, ще се направим свое специализирано ниво, на щатско ниво, с сътрудничество с федералните власти, за да преборим проблема. Последните 8-9 месеца това специализирано звено създаде програма, за преодоляване на това предизвикателство. Основният елемент е законът. На 23 май приехме законодателство за борба с трафика. Това е щатско законодателство. Там има много сериозни наказания, които са по-големи дори от федералните. И ни дам възможност на нас, на щатско ниво като правителство, да разследваме съдебно преследване и така нататък на трафикантите и техните агенти в щата. We are working with, you know, agency. По този стълб работиме с агенците за подсилване на съдебната система, да обучиме прокурори и съдии и да направим така, че да можем да преследваме и санкционираме нарушителите на място. И именно тази последната дейност за нас е най-важна, защото има директна връзка между незаконната миграция и е, развитието на местните общности. Ние като правителство се интересуваме от това и отделяме много повече внимание и средства за развитие на най-бедните области. Инвестираме в образование, в здравеопазване, инфраструктура, в водоснабдяване, а също и в създаване на работни места за младите хора в тези най... Е, е, в областите, които са най-много обект на трафикинг, на трафик на хора. Аз лично съм се срещал с представителите на местните власти. Говорил съм с местните лидери. Призовавам ги да се организират, да работим заедно, да направим приоритети за проблемите. Тоест, се опитвам да работиме и за едо... образование, за да могат хората да получават някакви възможности, да вярват, че е, местните общности могат да направят нещо за тях. Да търсиме едни по-дългосрочни решения, защото никой няма да иска да се излиза от къщата, ако живее достатъчно комфортно там няма причина, няма да има причини да се мигрира. И накрая искам да коментирам а, нашите стъпки, които предприехме, за да се намали нивото на незаконна миграция. Според нас трябва да се обмисли възможността за законна миграция. А, така че тези, които малките, младите хора, които отиват в градовете с надежда да намерят работа, ако има двустранни споразумения и ако аз знам, че мога да уредя изпращането на хиляда заварчици в Европа, Вместо те да минават през различни агенти и посредници, аз ще съм готов да ги обуча, да ги сертифицирам, да им дам визи е, и да дам възможност те да стигнат до Европа, да работят и евентуално да се върнат. Тоест, е, е, откриването на възможности за законна миграция, според мен е ключов момент трябва да използваме тази възможност, за да контролираме незаконната миграция. Тук ще спра и е, разбира се, с удоволствие ще отговоря на вашите въпроси. Сега ще дам ще дам думата на професор Оморого Оморогбе. Благодаря. Аз ще представя само за няколко минути дейността на тази специална комисия или звено, която бе представена от нашия губернатор. Тя бе създадена през август и за сега е работила по-малко от една година. Целта беше именно да се работи по проблема с формулираната цел на правителството да се справи с трафика с хора. Ние работим съвместно с правителството на щата. Е, четири основни модула са обект на нашата дейност е, преследване и съдебно преследване. Е, също възможността да се реинтегрират върналите се. Работиме също много активно за връщането на мигрантите. Присъстваме и на летищата. Помагаме и на тези, които се оказват без възможност да излязат от Либия, да се приберат. Работиме с е, много международни информации, от които получаваме информация. В нашия щат е, са прокарани закони за разследване и преследване. Е, имаме, разбира се, и федерални закони. Аз съм генера... прокурор и имам всичката възможност да използвам закона за осъждане на трафикантите. А също така имаме възможност да работиме и по програми за връщане и реинтегриране. Даваме подслон на лицата, даваме образование и известна материална помощ. Е, работиме и по програма за информиране. Непрекъснато сме на място и разпространяваме информация. Е, и това а, е, даде възможност и на религиозни лидери да се произнесат за това, че е, тези практики на суеверия, които се извършват, не са е, реални и хората се чувстват сега свободни. Е, опитваме се да установим какво точно изпитват тези хора. Работим директно с тях – не винаги предаваме казусите на федерално ниво. Мисля, че разбира се, има и такива. 18 души вече са изправени пред съда. Мисля, че в бъдеще ще започнете да чувате много повече за нашите резултати. Имаме напълно сформирани екипи за разследване, работиме с полицията и с емиграционните власти. Специализираното звено работи с Федералната агенция по сигурност и с много други органи, които имат отношение към тази тематика. Ние имаме е, възможност е, да си сътрудничим и с емиграционни власти, и с е, полицията, и с специалната агенция за борба с трафика на хора. Тоест, абсолютно тясно сътрудничество на всички нива, включително и на национално ниво започваме да си сътрудничим малко повече федералния министр на вътрешните работи създаде една комисия за, конт, за борба с е, иммиграцията и започваме вече да си сътрудничим и на национално ниво. Много информационни програми се провеждат непрекъснато и е, те най-често са ориентирани към местата, откъдето тръгват най-големия брой е, мигранти. Е, нашия губернатор ви ги представи. Съществува и програма за посрещане на връщащите се. Тя е много е, добре е, разписана в детайли. Посрещаме хората още на летището, даваме им е, временен послон. Е, Разговаряме с тях, медицински прегледи осъществяваме, след това ги е, пускаме да си отиват по домовете, а тези, които нямат къде да отидат, им предоставяме жилища е, за 6 месеца и тогава вече е, търсиме начини да ги устроим. Тоест много, много подробна е програмата. Е, също така разпространяваме телефоните на тази програма, така че хората, които не знаят къде да отидат, е, могат да се свържат с нас. Е, католическата църква и съответните и организации също си сътрудничат с нас. Нашият щат за момента на практика бих казала 99%, 99% финансира всички, цялата тази дейност. Много малко средства идват от национални институции и до известна степен от други е, програми, примерно Action Aid. Надяваме се, че е, при сътрудничеството ни с Европейския съюз ще имаме възможност и за повече финансиране. Много важна наша дейност е да следим е, и да се грижим за хората, които се връщат. Ние е, нали, осъществяваме и е, проверки и следим колко души се връщат. Около 40% от връщащите се обаче не са се обърнали към нас и ние искаме да разберем защо. Сега се обърнахме с призив към тези хора. Може би част от тях просто не са живи, други може би още се чувстват травматизирани но а, ние сме наясно, че има и непосрещнати от нас върнали се а, мигранти и много искаме да направим всичко възможно да обхванем и тези а, 30 или 40%, които не са се обърнали към нас. Даваме си сметка, че още много има какво да се а, прави примерно 16 момичета бяха изпратени при нас от един а, приют и от тези 16 4 са отново жертва на трафик, което не е добър резултат. Много ни е интересно да разберем какво се е случило и защо. Та, а, именно това е обосновката на а, усилията ни да търсим първо причините – много е важно това да се установи, защото това е основният стимул за, пъта, за пътуване. Също това, което предлагаме като образование, професионално обучение по различните стълбове, които бяха коментирани, тук имат своето значение – в момента много е, голям брой, което е притеснително от връщащите се, не се занимават с нищо. Имаме програми за обучение, но около половината не са ангажирани. 48% са заявили, че търсят начин да се върнат отново в е, бизнеса. Осигуряваме им обучение Разбира се, част от миналите обучения не са успели да започнат бизнес, но във всички случаи обучението е полезно за тях. Работата, която ние извършваме е изключително персонално ориентирана. Ние работиме директно с тези хора. Опитваме се да ги обгрижим всички по-отделно до 2022 е, сме си дали е, срок да постигнем всичко, за което е, се борим. Смятам, че определено постигаме напредък и вярвам, че ще успеем да си постигнем целите. За сега сме обхванали около 50% и се надяваме, че и ще прекъснем тенденцията на трафика на хора и незаконна миграция. Аз ще спра до тук и ви благодаря. Грация. Благодаря да изслушаме колегите. Okay. Didn't expect to be first. Uh, governor. Госпожа Сържентини, благодаря господин губернатор. Аз участвах в делегацията на Европейския парламент, която ви посети. Благодаря ви за гостоприемството. Много интересно посещение. Представихте ни статистически данни за върнатите, завърналите се лица от Либия. Срещнахме се с някои от тях – това, което те ни разказаха, беше ужасяващо. Много от тях са минали, са преживели мъчения в Либия, но, за... но много от тях искат пак да тръгнат. Когато бяхме там, ни беше казано, че младите мъже заплащат пътуването си а, младите жени пътуват безплатно и след това плащат след като, се, след като пристигнат чрез сексуални услуги. Ако хората доброволно поемат на път, изправяте ли на съд а, трафикантите на хора, защото в крайна сметка това е онова, което хората, онова през което преминават хората преди да стигнат до Либия, е форма на трафик. Как какви наказателни преследвания извършвате? И също така искам да попитам колко трафиканти сте подложили наказателно преследвали? Има ли обществен отзвук? Разбират ли хората, че е, не бива да тръгват на това авантюристично пътуване на север? Има статистика за хората, които се връщат, но бих искала да чуя а, за онези, които смятат да тръгнат. Да, а, с, солидаризирам се с казаното от вас за, възможност, за необходимостта от възможност за законова миграция, но а, в момента говорим а, за а, трафик и е много важно да повдигнем въпроса за наказателното преследване господин Вайден Холцер. Благодаря и аз участвах в мисията. Впечатлен бях от подхода ви към проблема и към търсенето на проблема. В крайна сметка не е лесно. Има много проблематични ситуации. Бихте, имате ли и положителни примери? случаи, в които смятате, че сте направили нещо полезно, Унези, които се връщат, разказах много шокиращи неща за това, което им се е случило по пътя за Либия. Аз разговарях с една жена и тя ми каза, бяхме три и само една от нас пристигна в Либия. Имате ли информация за това, което се случва там? И какво може да се направи по пътя? Благодаря, господин Остревичус. Благодаря. Оценявам готовността на нашите гости да сътрудничат с Европейския съюз по тези важни въпроси. В момента те са в центъра на общественото внимание и в центъра на вниманието на политиците в Европейския съюз. Искам да ви попитам, господин губернатор, може би това е въпрос а, и към правителството като цяло. А, имате ли добро сътрудничество с вашия съсед Нигер? Това е страна, която мигрантите трябва да преминат преди да стигнат до Либия. И променило ли се нещо? Е, имате ли някакви програми, е, за да спрете хората, за да не стигнат те до пустините на Либия, където страдат? Е, водите ли някакъв обществен дебат по въпроса? в който да участват и влиятелни личности, защото понякога правните и административни мерки дават по-малък резултат от контакта с хората. Има ли планове да се работи с социалните медии. Дейвид. Благодаря и на двамата за много добрите изказвания. Аз съм напълно съгласен с описанието на ситуацията на място, която направихте. Справедливо казвате, че голяма част от миграцията се дължи а, на натиска от а, връзници, близки в а, Гамбия, например. Ни казаха, че някои а, знаят, а, че, че а, хората въпреки че живеят при лоши условия, за да не се изложат пред роднините и близките си, казват, че всичко е чудесно в страната, в която са пристигнали. Много от тези, които се връщат, казват, че това, което са преживели, не е било никак хубаво. Смятате ли да използвате тези а, хора, за да разобедят а, евентуалните бъдещи а, е, мигранти. Да, прав сте, че а, е, бедността е един от а, е, факторите. А, може би не единствения, но ако а, се облегчи бедността, може би а, до някъде ще отслабнат потоците. Господин Брюкне. Благодаря ви за много важната информация, която ни дадохте. Първият ми въпрос е, възможно ли е да се открие една телефонна линия, телефонен номер, на който да се обаждат хора от Европа. Очевидно е, че нямате контакт с хората преди да тръгнат, но ако техните роднини знаят, че има възможност за контакт, това би могло да им помогне, за да се върнат тези хора по безопасен начин. Второ, вие казахте ясно, че онези, които тръгват за Европа, всъщност имат не чак толкова лошо платена работа, от която могат да живеят. Защо тръгват тогава? Хората напускат очевидно е, работата си, за да тръгнат за Европа. Има ли, би ли било разумно да се популяризира, да се дава информация за определени работни места? Има ли възможности за насърчаване на определена част от економиката, за да не тръгват хората. Благодаря много, е, господин губернатор, е, за посещението. И аз като Джозеф имах възможност е, да пътувам до вашата страна и бях много впечатлен от всичко, което сте направили в щата Едо. Казахте ни, че много от вашия щат напускат Нигерия, въпреки че са добре квалифицирани и не са толкова бедни сигурността в Нигерия е един фактор. В Европа водим дебат за това как да спрем миграцията, но от гледна точка. Но, но ние нямаме достатъчен диалог с ръководителите в страните, от които тръгват а, хора за Европа и е как да водим диалог, а не монолог по въпросите на миграцията. Как да се обърнем към страните, с които не водим диалог, особено на фона на предизборния период в Нигерия? Трябва ли да се обърнем към губернатора или може би трябва да се обърнем към хора като вас, които имат конкретни отговорности в щата. Като вас, например. Е, председателят, имате по десетина минути за отговор. Благодаря. Аз мисля, че първият въпрос. Аз ще говоря за наказателното преследване. Как да, се, как да започне наказателно преследване, когато хората тръгват доброволно? Проблемът е, че много често трафикът е в друга суверенна държава, извън Нигерия. И това е въпрос, проблемът по който работим. За това трябва от самото начало да разполагаме с пълна информация за колко души става дума. 8-10 случая, по които е започнало дело. Има и още няколко случая, за, по които работим. Основната ни цел в момента е да съберем колкото може повече информация и хората да гледат на нас като на сигурен център, да не се притеснява да се обърнат към нас. Успешните случаи, да, има няколко един човек се върна, започна отново а, своя бизнес. Той е имал фирма за а, ремонт на климатици 20 души. А, работят при него. Той е бил в а, Либия, прекарала 10 години там, по лагери затвори, а, преминал е през мъчение и стезание, но се е върнал. А, има още един случай, една жена, която а, е родила дете от, дете от либийски баща. Крайно необичайно. Тя се върна с едно малко прекрасно дете и в момента се занимава с обучение съвсем наскоро тя ми показа храната, която е, ястията, които е сготвила в програмата за обучение и аз си казах, че когато имаме нужда, ще я поканим да ни осигури кетеринга. Да, има немалко хора, които се връщат и успяват да се установят. Онези, които се, много от тези, които се връщат, е, ни разказват в много подробности през какво са преминали. Еди, една от тях е, е, тя е почти необразована, но има дарба да говори и когато говори за различните неща, през които са и се случили, а аудиторията слуша в захлас. Информацията се разпространява, но заедно с това и в... на много места има и скептицизъм защото губернаторът спомена, че ние сме много амбициозни, понякога сме твърде самоуверени. Аз бях на едно събиране в общината. Разказваше се и историята на човек, който разказа своите преживявания. Едно а, младо момче, което искаше да тръгне, непрекъснато апострофираше и казваше, че ще тръгне въпреки всичко. Някой попита за използването на влиятелни а, хора – Имаме един кинопродуцент, който участва. Когато разговаряме с хората, никога не се отнасяме снисходително към тях. Винаги, когато ги посещаваме, винаги отиваме с местните ръководители и разговаряме с тях нормално. Не, не, не се отнасяме снисходителни. Това е много трудно в Бенин. В... Трудно е да разговаряш за тях. А, преди време можеха и да ни и замерят с камъни. Разбира се, винаги сме взаимодействали с федералните власти. Що се отнася до телефонната линия или телефонният номер. Да, е, това е част от е, нашите цели. Имаме вебсайт, имаме имейл адрес. Аз мисля, че би трябвало да популяризираме повече вебсайта, Twitter, Facebook. Е, работим с във всички тези мрежи и може би трябва да засилим участието си. Имаше коментар за сигурността. Аз мисля, че ние разговаряме, ние работим много активно с агенциите, с сигурността. Нигерия няма е, държавна полиция. Ако искаме е, да постигнем успех, трябва да работим е, с е, службите за сигурност и се радвам, че си сътрудничим. Добре, те вярват е, в нашите усилия и ни оказват всякаква подкрепа. Заповядайте. Благодаря. Председателката на специализираното звено отговори на голяма част от въпросите, но нека сега да а говоря за това как се опитваме да превърнем монолога в диалог, да има дебат. Проблема с трафика трябва да бъде разгледан от много гли. Не става дума за отделни единични негови измерения. От данните, които ви представих, става ясно, че голяма част от хората не стигат там, за където са се запътили. Те са имали за цел да стигнат до Европа – но са останали е, в Либия и са се върнали. Така че не е изненадващо, че ще има хора, които се опитват и е, отново да направят опит да се върнат в Европа. Както казахме, ние сме хора, които имат и амбиции и надежди. Въпросът е да извлечем от данните основните моменти. И един от тези моменти е, че е необходим диалог, който да се обърне към факторите, които е, подтикват хората да тръгват. Трябва да търсим стабилност, економически растеж и един от начините да разширим диалога е, е да търсиме и възможности за сътрудничество за развитие и помощ за развитие. Защото ако не се подобрят обстоятелствата, ако младите не е, намерят надежди на място, те ще се обърнат с надежда към Европа. Благодарение на технологиите, е, точно това се случва. Ако тези млади хора бъдат обучени така както е необходимо, ако има вътре в страната економическо развитие, това е нашата задача да, да търсиме развитие на местната економика и по-добри възможности за търговия т.е. инвестиции в местната економика. Та диалога трябва да се обърне и към възможността за законна миграция. Ако а, така, въпросът е, ако младите хора имат рабо, а, умения, защо тръгват а, към Европа сега? От една страна те смятат, че живота там ще е по-добър, но не може ли да се създаде възможност да се изберат тези млади хора, които могат да е, бъдат от полза и на другата страна. Аз лично вярвам, че ако можем да привлечем тези млади хора, които искат да пътуват и имат известни умения и им дадем възможността да получат заетост в къщи платена гордо на ниво, каквото ще бъде платена и в Европа, те вероятно ще останат на място. Тоест, нашия диалог трябва определено да включва и темата възможност за законна миграция. Информации, комуникации, а, тук се постави въпроса за това, че тези хора са поставени е, под натиск от средата си и какви альтернативи можем да им предложим. Сега тези явления са и социални, и е, психологически. Ако се смята, че е много добре и много модерно да пътуваш е, зад граница, това се случва. Ако обаче изведнъж стане модерно да се стои с те това и ще правят. Затова въпросът е да работим върху менталитета, да сменим начина на мислене. Но това е свързано и с всичко, което се случва на място. В такъв смисъл сме доста оптимистични от економическите показатели когато примерно е, нарасне БВП с 7-8% годишно, това е напълно постижимо, считаме е, за нас в близките една-две години. И ако можем да получим повече подкрепа от европейските страни е, в помощ за развитие, например, за, техничес... за техникуми, ако мога да обучавам 5000 души в този техникум за различни умения, минен, минодобив, е, тех, технически е, умения, компютърни науки, това ще е идеално, само че откъде ще намеря хората, които да ги обучават. Проблемите са много сериозни. За това трябва да има сътрудничество. Не може просто да затваряме границите. А ако не работим по преодоляване на основните причини, 200 милиона а, ние сме третата най-голяма страна в света. А, би следвало да се работи реалистично и в диалог именно по тези основни причини. Ще спра до тук. Грация, е Много благодаря. Мисля, че беше много полезен този диалог с вас. да дава насоки за бъдещата ни работа и за дейности, които може да извършваме тук в Европейския парламент. Благодаря отново. Спираме за няколко минути, за да започнем след това с следващия панел. А, не. Не, извинявайте. Презенца. Тук е Торес Лаказа, който отговаря за Нигерия в комисията. Може би да му дадем думата да каже няколко думи и той. Thank you very much. I will be extremely brief. Съвсем кратък ще бъде. Всичко бе казано. Искам само да благодаря на Европейския парламент за тази възможност, която предостави, като ни покани и покани на щата ЕДО. Благодаря на представителите на щата ЕДО. Те показват много ясно проблематиката, как се опитват да решат проблемите. Благодаря. Grazie per la presenza. Благодаря ви, че бяхте тук. Buona giornата. Приятен ден.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

Okay. Ultimo... И така, това е последния обмен на становища за днешния ден в нашата подкомисия. Става дума за законите, свързани с богохулството. Това са закони, които криминализират действия и реч, което нарушава правото на хората на тяхното вероисповедание. 71 държави имат законодателство. В този смисъл често това се използва, за да се защитява официалната религия в конкретни държави или държавата, която се спонсорира, а, извинете, вярата, която се спонсорира от държавата и се потискат гласовете на дисиденти, на атеисти или други, които говорят нещо различно от официалните теолози. Положението в Пакистан е изключително притеснително, тъй като има много обвинения в богохулство. Те срещат често. Прилагането на законодателството може да доведе <clears throat> и до наказание смъртна присъда. Вече дозина изчакват изпълнена смъртна присъда, стотици изчакват съд отново с такива обвинения. Пакистан е сред държавите, които използват а, тези закони за а, потискане религиозните малцинства. Нека да спомена делото от Азия Биби, която е християнка в Пакистан, обвинена по това законодателство, осъдена на смърт 2010 година. Преди година Европейския парламент насърчи правителството или призова правителството да гарантира безопасността на тази жена и нейното семейство. Тя продължава да е в затвора и все още не е дадена крайна дата за последния кръг от апелативните а, производства. Днес имаме два гости, които ще се опитат да говорят по въпроса. Имаме сред нас всъщност не е почетен сенатор Фархатулах Бабар. Той ще говори за прилагането на такова това законодателство в Пакистан. И след това вторият оратор е госпожа Макен Цегай, синен експерт по правата на човека, който подпомага Ахмед Шахид, който е специален докладчик на ОНЕ по свободата на религията – те ще говорят точно за тези видове закони по света и това, което предприема ООН. Siamo in, in Possiamo dare la parola... И така, да дадем ли думата на сенатор Бабар? Yes. Okay. Good afternoon. Yes, I'm ready. Thank you. minutes, possible. Благодаря ви. Имате 10 минути, ако е възможно. Can you hear me? Yeah. Should I start? Yes, yes. Мога ли да започна? Uh, good afternoon, ladies and gentlemen. Добър ден, дами и господа. Казвам се Фархатулах Бабар, бивше наздор съм. Искам да благодаря за дискусията днес и за този брифинг за законодателството за богохулството. Благодаря на Европейския съюз за всичко, което прави за насърчаване на правата на човека в Пакистан. Human rights covenants and conventions. And I also deeply appreciate също така, благодаря за работата на вашата подкомисия. Реагирате нарушението правата на човека по света, което дава сила на гласа на протестиращите. Въпросът, по който искам да говоря днес, е злоупотребата с законодателство в Пакистан – свързано с богохулството и начина по който това законодателство се прилага. То не само заглушава свободата на изразяване, но нарушава правата на човека. В случая говоря, разбира се, за закона за богохулството в страната. Както знаете, това е вече в медиите. Знаете как се злоупотребява с това законодателство – Що се отнася до обществото, това е законен и политически проблем. Но в момента средата е такава, че всички гласове, които искат изменение или преразглеждане на това законодателство, се смятат самите те за богохулствени. Ето това е средата, в която се случват нещата. Много случаи, знаете, знаете случая с Азия Биби и други, като Джунайт Хафис, арестуван преди няколко години. Повдигнати са обвинения по светотатство. Неговият адвокат е прострелян в собствения му офис и след това всъщност никой не е поел защитата му и в момента лежи в затвор с висока степен на сигурност вече няколко години и е много трудно да се намери защитник, адвокат. Ето това е един от примерите за това как такива случаи с богохулство протичат. Има много често липса на свидетели на обвинението, сменят се съдиите, няма надлежен процес. И тъй като нещата не вървят добре, хората просто си гният в затвора без решение. Какъв е проблема с този тип законодателство? В Пакистан имахме един закон, чиято цел бе да предотврати оскверняването на храмове или обиждане на религиозен принцип, мусулмани и така нататък, може да бъдеш хвърлен в затвора до две години. Още един раздел има по този закон, в който се говори за подбуждане на посредством обида на религиозните чувства на определен етнос. Също така отново с оскверняване на Корана, където може да бъдеш хвърлен в затвора до животно. И четвъртият елемент, втори раздевел 956 от наказателния кодекс и това е презрително и подигравателно отношение към пророка. Ето тук виждаме проблема. В наказателния закон се казва, който с думи, писмено или устно, или с изображение, или по друг начин, или с намек, или подтекст, пряко или непряко, осквернява святото име на пророка, се наказва със смърт или до животна присъда и ще му бъде наложена и глоба. Това е закона, онази част на наказателния кодекс, която е 295C. Преди 30 години в Шариатския съд в Пакистан пристига петиция и се казва. И петицията казва, че върви срещу вярата на исляма да има избор между смъртна присъда и а, до животна присъда и с тази петиция се иска само смъртна присъда. Има 27 а, на, престъпни състава, които се наказват с смъртна присъда. Законът за богохулството, както казах, след тези оплаквания в съда на шарията – от 1991 година е подложен на такива промени. И тогава съда на шарията казва, да, прави сте, трябва да се промени този текст и се призова правителството тогава да се обърне към парламента, който да видоизмени законодателството и, и да има задължителна смъртна присъда, а не избор между двете. Парламентът изготви това законодателство и вече е задължително да се наложи смъртна присъда. Тук има една уловка. Трябва да се поправи тази несправедливост. Изменението бе на вниманието на Сената. То го изпрати на съответната парламентарна комисия с правосъдие и тя, тази комисия каза, направете го задължително, но тази комисия излезе и с забележки. И сега искам да ви кажа какви са тези бележки, които тя направи. Една от бележките беше формулировката на това законодателство, което прочетах, казва комисията – казва, че е много общо. Това казва комисията. Комисията се обръща към правителството. И се обръща с въпрос каква е била практиката по време на пророка и по време на управлението на четиримата велики халифи – трябва да се направи разследване за това какво се прави в други мусулмански страни а, по този въпрос. Всички тези наблюдения на комисията към Сената са ясни. Тоест парламентът взе предвид това и законодателството бе прието, а правителството не взе предвид това. но тези причини изведнъж изчезнаха, които бяха посочени от тази специализирана комисия. В 2016 година бях член на Комисията за права на човека в нашия Сенат и много дела се повдигаха по това законодателство за благохулството. Тогава решихме, че отправната точка е да извадим от архивите къде е този доклад и да видим какво пише в доклада. И може той да ни да реши проблема. Така че извадихме от архива всички тези елементи, които току-що споменах. Настоящото законодателство е много общо, се казва в архивите, така че нещо трябва да се направи. И след това казахме, Комисията през 1992 година е предложила да се проучи опита в други мусулмански страни, да се види какво се е случило във времената на Великия пророк, например. Така да започне дебат. Говоря за 2016 година. Започна диалог, поканихме заинтересованите страни. Имаше и много опозиция. Какво се обърка? Всички застания на комисията са отворени за обществеността. Медиите проявиха интерес, западните медии проявиха по-голям интерес, разбира се. Дискусиите, които проведохме в комисията и всички елементи, които повдигнахме, така породиха известно ниво на оптимизъм – Това бе ясно оповостено от чуждестранните медии, от чуждестранните агенции, както и лобитата в Пакистан, особено дясното логи. И те казаха, тази комисия на Сената следва западна, западно наложена или наложена от Запада програма. Много от опонентите на измененията ми се обадиха и ми казаха, че не може така. Няма да го приемем това. За да мога да оставя време за отговори, ще кажа следното. Поканихме съвета по ислямска идеология, за да вземем предвид и тяхното становище – и казахме на този съвет по ислямска идеология, казахме, това е вашия доклад от 2003 година и 2004 година. Това е доклада ви от 7 година. През 2003 година вашия съвет заявява в своя доклад, че всяко лице, което погрешно обвинява друг в светотатство, трябва да бъде наказан по същия начин, по който този, който светотатства, трябва да се накаже. Националната комисия за права на човека бе там. Върнахме се към комисията на регионално развитие. И така стигнахме до следните препоръки след дебати с всички тях. Те са записани в доклад и докладът е изпратен на Сената. Мандата на Сената изтече, но тези препоръки и този доклад са част от архивите на Сената. Силно се надявам. Вече съм получил искания от колеги в Сената, в комисията да поемат нещата от там, където ние ги оставихме. Препоръките, които направихме, мога да ги изчета, за да ги разберете по-ясно. Тази комисия сигурна и препоръчва да се направят процесуални изменения в закона за богохулството. На второто, което препоръчахме е когато се водят първоначалните следствени действия, когато има обвинения и такът следствени действия. Казахме, членовете на, на Междуверската комисия, където има членове от всички вероисповедания, да участват. Тоест, те трябва да участват в първоначалното разследване. Регистрирането на делото не трябва да се остави в ръцете на един полицай, който е получил просто някакво обвинение. Не, първо трябва да има следствени действия, когато участват тази междуверска комисия – и чак след това да се заведе делото. На трето място, третата препоръка Окръжни съдии трябва да разглеждат тези дела. Както знаете, имаме различни нива на апелативна процедура. Следващия елемент, който препоръчахме, Доклада, който се завежда в полицията, не трябва да се завежда от обикновен полицай. Нивото на полицай, който трябва да разреши изобщо регистрирането на този доклад за богохулство, трябва да е на ниво по-високо от това на обикновен полицай или окръжен инспектор. Когато някой се оплаче, първо трябва да положи клетва, да се закълне и след това трябва да има двама свидетели, които да подкрепят обвинението. Това бе препоръка и от 2004 година от е, съвета на ислямска, за ислямска или по-ислямска идеология. И накрая препоръчахме фалшивите обвинения да бъдат наказвани по същия начин – по който се наказват обвинените в богохулство. Направихме тези препоръки. Върховният съд на Пакистан също направи препоръки и той каза, че дебатите по този закон или предложения за процесуални промени в този закон и предложения за предотвратяване на злоупотреба не представляват светотатство и могат да бъдат обсъждани. Следващото, което дойде от Върховния съд, беше, че те казаха, че лицата, които погрешно ам, обвиняват други в богохулство, трябва да претърпят претърпят същите санкции, които би претърпял обвинение в бого... обвиненият. Така изглеждат сега. Тоест, имаме препоръки, които са направени официално, прияте доклада от Сената, сега е в архивите на Сената. Смятам, че тези препоръки а, се надявам да влязат в буквата на закона. Едва ли ще преодолеем всички последици от това законодателство, но до голяма степен се надявам да можем да сведем до минимум, поне до известна степен, злоупотребата. Пътят е дълъг. Дълъг е. Няма как нещата да се прев... преобразят за нула време, но първата стъпка трябва да се предприеме и аз смятам, че Сената, чийто мандат приключи през март тази година, заложи правилния път в правилната посока. Благодаря ви много за тази възможност, която ми дадохте и съм готов да отговоря на въпроси. Благодаря. Thank you, grazie. Grazie per il suo... Благодаря за много ясното изказване. Сега ще дам думата на Макен Сегай. Заповядайте. Господин председател, господин председател, уважаеми членове на Европейския парламент, Специалния е, докладчик за свобода на религията, е, съжаля, господин Ахмед Шаги, съжалява, че не може да участва в обмяната на мнение, но се надява, че ще може да представи основната картина. Проблемите е, и неговата работа започна от ноември 2016 година. Специалният докладчик иска да припомни, че е, закона против глухоството често е, служат за това, за потикване към дискриминация, враждебност или насилие. Е, нивото на защита е, за различните религии е различно и е, предполага, често предпоставя дискриминация. Е, включително за различните религии. Много е важно да се знае, че правото за свобода на вероисповеданието не включва правото да се изповядва религия, която да не бъде критикувана. Абсолютно трябва да подчертаем, че свободата на вероисповеданията не предполага е, автоматична защита на, въз... на вероисповеданията. Член 18 от Международното споразумение за политически и граждански е, права е, защитава тази тематика. Около 70 са страните, които в момента имат закони против брогохулството и тези, които искат да криминализират това явление, считат, че това е вариант на речта на омразата. Но специалният докладчик счита, че тук зависи от степента, в която съответната реч причинява обида или е, призовава към е, крайни изяви. Такива закони е, дават възможност на държавата да определи какъв вид реч е, или вероисповедание е допустима и кои не е, когато се формулира забрана за, е, на за упражняване на правото на свободно изразяване поради е, с оправдание, че това засяга е, определена религия, това нарушава международните права за свобода на словото. Освен това, тази практика се използва за преследване на религиозни малцинства. В много страни личностите, които са различни, които изповядват вярвания различни от официалната доктрина, са обект на преследване, включително и на смъртна присъда в името на социалната хармония. В други страни е, законите против е, богохулството не се прилагат с такава сила. В своята работа специалния докладчик разглежда и отделни случаи, е, които са е, представени на неговото внимание. Изясняват се конкретни действия от правителства, евентуално, които се разминават с е, декларацията от 1981 година за елиминиране на всички форми на нетолерантност и демок... дискриминация. Разглеждат се ред случаи за нарушения на правата за, вероисп... за свобода на вероисповеданията. Също така се разглеждат и предизвикателствата пред активистите за човешки права, свързани с свободата на религията. В последните 10 години специалните докладчици са разгледали над 400 съобщения, където държавите не са осъществили достатъчно закрила срещу лица, които по мирен начин са искали да упражняват основните си права. Около 47 от тези съобщения са свързани с случаи за богохулство. Комисара за човешки права също е, от 2011 година работи с ред е, семинари, с представителства, е, с представители на различни правителства за разясняване на тази тематика. In 2011, the Office of the High Commissioner for Human Rights conducted a series of regional expert workshops Проведоха се ред семинари на експерти с широко представителство на правителствата, гражданското общество, академичната общност и бе прият така наречения план за действие от Рабат. Той се основава на член 20 от Международното споразумение за граждански и политически права, където се забранява всякакво проповядване на национализъм, расизъм или религиозна омраза. В този план се предлага едно високо ниво за а, определяне на това, кое е ограничение за свободата на словото, подстрегаване към омраза и прилагането на член 20 от споразумението. Този е, прак е, трябва да отчита и е, контекста и намеренията е, на изказващия се. В плана се говори за необходимостта да има свобода на комуникациите, свобода на изразяването, на вероисповеданията и така нататък. Също така се препоръчва да бъдат отменени законите за против богохулството и да има един здрав диалог за религията. Още една инициатива е подета от комисара за човешки права. Това е декларацията от Бейрут с 18 ангажимента за вяра за права се нарича тази инициатива, където се търси да се създадат връзки между религиите и човешките права. Религиозните лидери са потенциално много важни фигури в борбата за човешки права. Това се подчертава от специалния представител. Специалният докладчик насърчава всички заинтересувани страни, държави или религиозни лидери и гражданското общество да изпълняват плана от Рабат и 8-те ангажимента за вяра за права. Не следва да се подтискат критичните гласове, независимо от това дали се смята, че те са неправи или обиждащи. А страните, които имат закони срещу богохулството, би следвало да ги отменят. Специалният докладчик също подчертава, че изповядващите е, религии, които са в е, младсинство, имат право и трябва да получат държавна подкрепа да изповядват своята религия. Цитират се различни вероисповедания. Е, в много части от света има особено е, големи нарушения в е, правата на вероисповедание, особено Близкия е, изток, Северна Африка, Южна и Юго-Источна Азия. В такъв смисъл националните институции имат своята важна роля, парламентите могат да подсилят рамката за борба за ограничаване на свободата на словото. Няколко конкретни примера от дейността на докладчика. Госпожа Асма Джахангир, това е предишния специален докладчик, е критикувала е, закона, дискриминиращия закон срещу е, богохулството в Обединеното кралство формулирани са препоръки и в резултат на което са били отменени провъзгласането на престъпен състав на подобни проявления в Англия и Уелс. Също така са изпратени съобщения до съдебните системи на Индия, Пакистан и Бангладеш в такъв смисъл. Там, където съществуват закони за богохулството, преди те да бъдат е, е, отменени, е, служителите на съдебната система трябва да внимават да се изпълняват международните задължения по тази тематика, включително закрила на правата на лицата, които принадлежат към религиозни малцинства. Също така се използва и периодичния преглед, където се преглежда състоянието на човешките права и се отправя апел за отмяна на законите за богохулство. Там се цитира и процеса от Истанбул за борба с дискриминацията. И ако можем да приключим с един цитат, господин председател – е, от речта на Асма Джахангир пред Европейския парламент преди 10 години. Е, криминализирането на така нареченото поручаване на религията може да бъде е, контрапродуктивно, защото може да създаде ответни тежнения подобни практики, които се тълкуват като нарушение на човешките права, не следва да бъдат санкционирани по религиозни съображения. Благодаря. Сигурно има още. Да видим дали има колеги, които искат да се изкажат. Благодаря. Гледната точка, която представихте накрая, беше много важна. Има закони за богохулство, когато човек иска да смени религията си. И това, тази практика съществува в Пакистан, защото като цяло от младите жени се очаква да продължат да изповядват исляма, докато живеят у дома и, до, и след това докато са, жен, са омъжени. случвало се жена да бъде осъдена на смърт, защото е християнка, а баща е мисулманин. Второто, което искам да кажа, има подобен закон и в Иран. Той не се нарича закон срещу богохулство, а е закон за враждебност срещу Бог. И той е с много широко приложено поле. Правителството е ислямско, И е, само по себе си това е противоречи на Божията воля. Чуде се какво можем да направи. Е, господин Целер, благодаря, господин председател. Е, благодаря и на господин Бабар за това, че разговаря с нас от е, Исламабад. Благодаря ви, за споделените мисли за законите относно богохулството. Скоро в Пакистан ще има избори и аз ще участвам в мисията за наблюдение на Европейския парламент. И бих искал да разбера какъв е, какъв е отзвукът на законите за богохулство в предизборната кампания? Разбрах, че има един кандидат, чието шансове са добри. Той е човек с а, рационално мислене, но като че ли защитава статуквото по отношение на богохулството. Казахте, че с тези закони може да се злоупотреби, за да а, се преследват а, религиозни малцинства. Също така могат да се предприема нещо, което наподобява ловът на вещици в, средно, по време на средновековието в Европа, което е било начин да се отървеш от някои хора. И какво е мястото на гражданските съдилища тук? Що се отнася до необоснованите обвинения и защитата на жертвите на подобни неоснователни обвинения, каква защита се осигурява на тези хора? Има ли защита осигурена от държавата? Има ли система за компенсации или пък държавният апарат предпочита да не се ангажира с подобни случаи? И така, питах се каква, как стоят нещата с, с обещетенията и компенсациите на жертвите на злоупотреби. Представител на Европейската служба за външна дейност. Благодаря. Няколко думи за общата политика на СФД за законите за насоки. Както знаете, имаме насоки за свободата на религиозните изповедания. Те осигуряват насоки за делегациите има ясни насоки за богохулството. Ще ги цитирам набързо. Знаем, че понякога свободата на изразяването и свободата на изповеданията за някои правителства са противоречиви. Според нас тези две права са взаимно свързани и взаимно подсилващи се. Е, право и Знаем, че ограничаването на правото за изразяване на мнение е източник на уязвимост за онези, които принадлежат към нетрадиционна религия. Но всъщност тези закони засягат и тези, които принадлежат към мнозинството. Европейския съюз предприема действия, когато има ограничения, проистичащи от свободата, е, ограничена свободата на, изповед... на вероисповеданието. Не бива да се допуска заплаха срещу лица, не бива да се ограничава правото им на религия и Европейския съюз не допуска криминализация. Освен това, Европейския съюз трябва да се бори против смъртното наказание и останалите наказания за богохулство. Разбира се, ние се съобразяваме с, с препоръките на специалния докладчик, съобразяваме се с препоръките на гражданското общество. Наскоро разговаряхме за изпълнението на насоките. Една от ключовите насоки беше да се засили застъпничество срещу богохулството Ние непрекъснато повдигаме този въпрос, когато водим политически диалог страни, в които има закон за богохулство и работим както по индивидуални случаи, така и за недопускане на приемане, недопускане на криминализация на богохулството. Няма да ви представям подробно нашите мерки, е, тъй като информацията не винаги е публична. Е, но при всички случаи държи много на ролята на е, гражданското общество и на парламента. Често получаваме парламентарни въпроси. Беше споменато парламентите играят много важна роля, защото те приемат законите за богохулство, така че е много важен диалога с, парламент, с парламентаристите. Хубаво, трябва, важно е да се работи и с, с изпълнителната власт. Ахмед Чай посети Брюксел наскоро. Той се срещна с ръководството на СФД Разговаряхме за взаимодействие и ще водим диалог за евентуални, за предотвратяване на евентуални бъдещи случаи на преследване за богохулство. И аз имам въпрос към вас, господин Бабар. Вие напомнихте, че Пакистан а, из, из, използва обща система за преференции и дали в светлината на годишното преразглеждане как ще спази Пакистан принципите свързани с религията и вероисповеданието. Дали Европейския съюз по време на преговорите повдига в достатъчна степен в проблемът с богохулството за отговор ще дам думата на, най-напред на госпожа Сегай и след това ще дам думата на господин сенатора. Благодаря за, за това, че ми дадахте думата. Благодаря на всички вас за много интересните коментари. Последният оратор даде отговор на много от въпросите за мерките, които могат и трябва да се предприемат. Както казах в своето изказване, самият факт, че законите за богохулство въобще съществуват, е, задушава свободния дебат в една страна. Ето защо аз е, призовавам всички страни е, да дават личен пример и да отменят законите за богохулство и е, по този начин е, ще може да се постигне нещо. И сега ще дам думата на, на другият оратор. Господин Бабар, е, имате думата. Благодаря ви. От а, дискусията, която проведахме, аз извляках няколко а, въпроса и аз ще ги коментирам. Как, пътя напред, какво може да се направи и до каква степен може да помогне Европейският съюз. Вие разполагате с инструмента на обща система на преференции и заедно с други инструменти. Този инструмент може да се използва, за да се попитат а, пакистанските власти за това какво се предприема. По този начин може да се събуди повече интерес към спазване на ангажиментите. Второто, което трябва да се направи, аз го казах в началото, че това е проблем на обществото. В е, общество, в което дори да говориш за законите за богохулство, е, съставлява богохулство. Тоест, това е проблем на нагласа. Как се променя процесът е, е дългосрочен. Също така е, образованието трябва да се промени и в, в, в тази дискусия да участват е, и е, просветени религиозни ръководители. Споменаха се предстоящите избори в Пакистан – И беше, задад, беше зададен въпрос дали, е, дали се повдига въпроса за законите за богохулство. В Пакистанската е, народна партия, към която принадлежа аз, е, поехме ангажимент е, да не допускаме злоупотребата с религиозни закони. Но е, в периода преди изборите някои екстремистки лидери и представители на партии, които преди това бяха забранени, успяха, начин, успяха да намерят начин да заобиколят закона и да участват в изборите. Две от тези партии които са забранени от закона, също участват и понякога повдигат въпроси, свързани с мълцинствата. which were banned should not be allowed to resurrect under different names and should not be allowed. Не бива да се допуска на подобни партии да участват в изборите само с смяна на имената. Нещо, което е много важно в Пакистан сега в контекста на закона за богохулството, са законите за вярата. Аз а, мисля, че ние трябва да насърчаваме свободата на изразяването. Конституцията гарантира свободата на изразяването, а, но наскоро бяха предприяти мерки, които ограничават тази свобода. Има конституционни гаранции, но на практика не съществува. Няма да навлизам в подробности, но ако следите пакистанските медии, имате представа за ограниченията. Ние смятаме, че свободата на изразяването, така както е гарантирана в Конституцията, трябва да се предоставя на гражданите. Само, само защото, когато има право на информация и свобода на изразяване, може да се е, засили образователната система, така че да се бори срещу е, законите за богохулство. Тези закони е, са наследени от е, колониалните времена, но през последните години те се засилват. Защо? Защото според мен екстремистите успяват да завземат все повече политическо пространство и ние трябва да намерим начин да ограничим политическия възход на, на воинствения ислям. Това е дълга и продължителна битка. За да я водим успешно, има нужда от свобода на изразяването и подсилване на образованието. Благодаря. Благодаря за отговорите. Благодаря на ораторите, които участваха в разискванията. От това, което чухме, е ясно, че законите за богохулството са предизвикателство е, срещу, кое, срещу което международната общност трябва да се бори чрез повече диалог. Е, това е ангажимент, който сме поели като парламент и ще продължим да работим е, с останалите институции, за да се борим срещу злоупотребата с тези закони. Благодаря на ораторите. Благодаря от името на комисията. Следващото заседание ще бъде през септември. Благодаря на всички. Пожелавам ви приятна вакансия.